Благодаря ви. Благодаря ви. Добре дошъл на архиепископ Ортега, който е, е представител на португалската църква. Добре дошъл. Ваше Преосвещенство. бих искал да се възползвам от а, това, че сте тук, за да изразиме нашите съболезнования към португалския народ и а, а, гражданите на остров Мадейра за бедствието, на което бяха жертви.